Компетентните органи на Германия ми съобщиха, че господин Арт Кон е избран за член на Европейския парламент, заместващ господин Мартин Шулц, като решение влиза в сила на 24 февруари 2017 година. Парламента